Госпожа председателя. La séance est reprise. Les autorités compétentes. И така можем да започнем отново. Получаваме резултатите от Литва. Господин Тондовски е, е посочен